гласуването ще е според дневния ред. А сега преминаваме към разискванията по Иран и давам думата най-напред на госпожа Гомес. Иран характеризи с pela diversidade linguística, religiosa, étnica e política. A maioria Иран има една е съставен от най-различни етнически общности – християни, евреи, перси, персийци и така нататък. Има курди, балучи и други. В градовете пулсира живота и хората искат да живеят един модерен живот до 21 век. Но режимът иска простота в своя религиозен фанатизъм. Той иска да изолира страната и иска да потиска общественото мнение чрез брутални средства. Тази резолюция осъжда систематичните потъпквания на човешките права и има смъртни пресъди против деца, има репресии, политически репресии, няма равнопоставеност, няма свобода на общественото мнение, преследват се религиозни мълцинства. Ето защо ние искаме да изпратим две ясни послания на иранското правителство че бъдещето е отворено за една свободна, демократична страна, която може да поеме важна роля в региона. И едно послание за режима, че потенциалът на Иран по този начин няма да бъде осъществен. Правителството потисква, потиска народа си. Госпожа Шарке. Господин председател, уважаеми колеги, от Камерата на Европейския народ. Всяко правителство черпи своята легитимност от грижите си за благоденствието на своя народ. Всеки режим, който не изпълни тази основна отговорност, губи легитимността си в международната общност. Сегашната самоизолация на иранския режим води до отрицателни последици както в страната, така и в региона. Не можем да стоим на страна е, и да наблюдаваме с безразличие как непълнолетни е, закононарушители е, са осъждани на смърт. Ние се изправяме тук, за да заявим за пореден път, че не може да има безнаказаност за извършилите престъпления срещу човечеството. И все така ще подкрепяме иранския народ в усилията му да упражни правото си е, на свобода на словото и протест в името на демокрацията. Европейският съюз е отговорен да поддържа международното внимание към тези всеобщи права и в контекста на търговските отношения и ядрената програма на Иран. Само ако спечели легитимност пред своите граждани, иранският режим може да стане ползваше с доверие участник в международния живот. Колегата Келам има думата сега. Благодаря, господин председател а, тамошният режим е, а, се корени в а, дълбока диктатура, която се основава на потискането на правата на човека. След а, юнските избори продължават а, а, случаите на интелигентност изтезания, на насилие, на изнасилване и дори се увеличават. Света Иран се нарежда на второ място по брой на екзекуциите след Китай. А, нещо, което не е отразено в проекто резолюцията. Вчера петима затворници са били обесени в а, един затвор в Иран, включително Сухера Кадира, жена, която е четвъртата жена, обеснана от режима през миналия месец. Подобни варварски прос... а, присъди нямат нищо общо с а, престъпленията, за които се твърди, че са извършени, а, а по-скоро са част от терора срещу жените и младежите и потъпкването на борбата за демокрация, особено след тъй наречените избори. Благодаря сега господин Телайш. Ao falarmos Независимо от това колко хора присъстват днес в Европейския парламент, ние говорим от името на милиони хора, които демонстрират в Иран и, демос... и, и рискуват своята сигурност и живот. Те протестират против фалшифицираните избори. Тези милиони в страната и извън Иран, които трябва да живеят извън своята родина, разчитат на нас. Ние трябва да им помогнем. Ние се борим за човешките права, както и те, и за демокрацията. Това, тези хора поемат големи рискове, много по-големи рискове, отколкото в една обикновена ситуация. Тази политика понякога е доста проста политика по отношение на Иран. Често Европа се задоволява с политики, които се оказват погрешни по отношение на Иран. Често ние не искаме да приемем, че Иран принадлежи към, общ... към международната общност въпреки, че Иран е много важна сила в региона, това е една ислямска република и в момента това не е република, това е един режим, който потиска хората. Това е режим, който се основава на неясни принципи, които се отхвърлят от народа. Народа на Иран очаква от Европейския парламент чрез тази резолюция, резолюция да подкрепим и да покажем нашата солидарност. Благодаря. Две минути и половина за господин Провера. Президенте, благодаря, господин председател. Всички сме запознати с социалните и политически условия, при които са принудени да живеят за политическите затворници в Република Иран. Знаем за наместа на религията при вземането на политически решения и влиянието им върху правата на човека неодавна бе опит а, ш, а, Бенахуд Шой който беше третия непълнолетен, екзотиран там. Има репресии срещу политическите е, е, опоненти, журналистите, хомосексуалистите, а хора, които като цяло биха могли да помагат за развитието и израстването на Иран. А, непрекъснато а, президентът Махмуд Ахмадинаджет отрича, че е имал Холокоста Иран е единствената страна в света, където се допуска смърт чрез обесване като присъда за малолетни и непълнолетни. налагат се средновековни наказания като ампутация. Но въпреки това хората имат смелостта да излязат и да протестират след обявяването на резултатите от, предните, от скорошните избери. А младата Неда Ага Султан се превърна не само в символ на репресия, а и на желанието за свобода на хората. Как можем да й помогнем? Например, ние имаме, можем да се борим а, чрез обръщане на, към, на внимание към човешките права. Друг начин е да наричаме с имената на такива герои улици и площади. Така ще демонстрираме и солидарността си към иранската опозиция и ще демонстрираме също така вниманието, което обръща европейската общност към тези случаи. Друг пример е Аунг Сан Суи Чи. Тя бе, нейният лик бе на стената на Европейския парламент. Също трябва да направим с Неда Ага Солтан. А, какво става с преговорите по отношение на ядрената програма на Иран, когато Иран преследва собствените си хора, които желаят да има демокрация и защитане правата на човек? Благодаря, господин Стивенсън. Една минута. Благодаря, господин председател. Господин председател, докато си седим в тази зала и провеждаме грандиозни депа, дебати, а, операторът на бесилото в Иран работи извънредно. А вчера бе обесена една млада иранка, а, за, кои, за чието живот родителите бяха платили откуп и въпреки това тя бе екзекутирана. А тази седмица ние казахме, че ще насърчим руснаците да обогатяват иранския уран, стига той да гарантира, че ще прекрати собствената си програма за обогатяване на Иран, но той не даде такива гаранции, нито пък осигури свободен достъп на инспекторите е, в ядрените инсталации. Ние само подкрепяме този режим, а когато поставаме така, трябва да действаме твърдост Твърдостта е единственият език, който тези военни разбират. Госпожа Лохпилер. Благодаря, господин председател. В началото на тази седмица Председателят Буце каза, че смъртната присъда и премахването на смъртната присъда е приоритет на Европейския парламент. Това трябва да стане навсякъде по света. Той говори и за екзекуциите в Иран. В резолюцията се посочват особено четири смъртни присъди. Това са хора, които са осъдени на смърт, защото така защото евентуално са участвали в протестите, но те всички четирима не са, са били затворници по това време. Тези случаи, например, заслужават нашето внимание. Освен това, бе казано, че в момента се екзекутират малолетни в Иран. Иран е единствената страна в момента, която екзекутира малолетни. Иран е ратифицирала, ратифицирала Конвенцията за защита на децата и за правата на човека, така че това, този ангажимент не би трябвало да позволява екзекуцията на малолетни. И ние трябва да се обърнем към нашите колеги в Иранския парламент да вдигнат блокадата на съществуващия закон в Иран, който забранява екзекуцията на децата. И освен това, искам да подкрепя, да се обърна и да подкрепя всички мъже и жени в Иран, които рискуват живота си и въпреки това протестират и се застъпват за спазването на своите човешки права според иранската конституция. Мисля, че тях, техния кораж заслужават нашата солидарност. Благодаря. А сега изказвания от името на политическите групи. Господин Каслер. На 2 октомври тази година иранската полиция не пусна един човек в, поли... в самолета, просто защото той е бил политически протестиращ човек и той трябваше да замине за Нюрнберг. Иранската полиция му е взела паспорта, неговата жена е могла да напусне Иран. И тя казва, аз съжалявам, че се случват неща в една държава, която съществува в името на Господа. Се случват неща, които нямат нищо общо с Господ. Човешките права предполагат хората да съществуват свободно във всяка страна. Мисля, че е скандал, че Иран потъпква човешките права с крака. Мисля, че в нашата резолюция трябва да включим именно и този случай за а, резолюцията за Иран. Благодаря, господин Карнецки. Благодаря, господин председател. Госпожи, господа, бих исвал да използвам времето си, за да изразя нашата загриженост във връзка с положението в Иран и особено за положението на опозицията, в, която се намира в Ирак. Ирак би следвало от своя страна да разбере, че иранският режим няма бъдеще и че се крепи на власт само с репресии и преследвания – Ирак е суверенна държава и би следвал да зачете резолюцията на Европейския парламент от тази година за Ашраф, която призовава за спиране на насилственото депортиране в Ашраф на ирански бежанци. Ние държим лагерът Ашраф да бъде закрит. Наш морален дълг, господин председател, е да поискаме от Европейската комисия и от председателството на Съюза да се обърне с искане към ООН, е, да се ангажира по-активно и евентуално да разположи мироопазващи сили, които да възпрепятстват по-нататъчното продължаване на тази практика в Ирак. Благодаря. Следващият ни оратор за минута и половина е Белдър. Благодаря, господин председател. Не може да има съмнение, че положението на правата на човека в Ислямска република Иран се влушава през последните месеци и то значително и характерен пример за това е, е укрепването на репресионния апарат, с който разполага президента Ахмадинаджад, потискайки всяка форма на опозиция срещу своя съмнително легитимен режим. Какво може да направи Европейския съюз? Според мен две неща. Първо, заедно с американците следва да насочим вниманието си към всеки отделен случай на сериозно нарушаване на правата на човека, и тук имам предвид нашата резолюция, трябва ясно да заявим е, пред Иран, че тези нарушения са напълно неприемливи и влекат след себе си сериозни последици. Понякога националните економически интереси вземат връх, прагматизмът взема връх и понякога тук в тази връзка се споменава Ятола Хомейни. но комисията и съвета е, трябва е, е, да игнорират късогледите интереси и демокрацията да се зачита за всички. Господин, госпожа Морвай следва. Благодаря. говорихме с господин Бароза и аз го попитах какво може да направим за подобряването, подобрението на човешките права в Иран, които това е една криза, която вече продължава години наред. Стотици хора са брутално третирани от полицията. Произволно се арестуват хора. Невинни биват осъждани. Господин Барозо каза, че това е въпрос от вътрешните работи и комисията няма компетенции да се намесва във вътрешните работи на една страна. Защо имаме двоен стандарт в това отношение? Защо? Когато става... Защо страни извън и в Европейския съюз се третират по различен начин. Благодаря. Госпожа Карола има думата. Господин председател, Иран би могъл да играе много важна роля в преговорите за постигане на мир в Близкия изток, но за съжаление това далеч не е така по-настоящем. Иран не е страна, зачитаща правата на човек. Поначало ние би трябвало да изразим съмнение по отношение резултатите от юнските избори, след които президентът Ахмадинаджад е, отново е на власт – Четирикратно междувременно се е увеличил броят на екзекуциите. Иран се нарежда на второ място в света след Китай по този показател. Наред всичко това не се зачита свободата на изразяване на мнение. Мнозина са хвърлени в затвора заради това, че изповядват едни или други религиозни възгледи. В резолюцията се изследва да подкрепим е, проявена, проявената от няколко ирански граждани храброст, е, отстоявайки свободата на словото и демокрацията като цяло. И особено става въпрос за жените на Иран, които имаха решаваща роля при протестите след изборите в Иран. Господин Ван Дален има думата. Благодаря, господин председател. Иран има един много строг режим, основан на средновековно тълкуване на Исляма и Корана, и който не следва това тълкуване, то той бива хвърлен в затвора. Това е страшно. Особено страшно е това за християните в страната. Те просто не могат да съществуват в тази страна. Има закон за смъртна присъда, Дори и за хора, които принадлежат към исляма, няма право на протести. Не е възможно да има такива присъди, каквито се постановяват от иранските съдилища. Тоест в Иран човек не е сигурен за живота си. Ние трябва да говорим един много ясен език с Иран и да протестираме против това брутално иранско правителство. Благодаря, госпожа Андрикиене. Благодаря, господин председател. Първо, ситуацията с правата на човека в Иран се влушава. Произволните избори за президент и масовите протести след провеждането им отразяват напрегнатата политическа ситуация там. Съгласно а, доклад на журналисти без граници, Иран оглавява класацията а, когато става дума за липса на свобода на словото. Пред него са само Еритрея, Северна Корея и Туркменистан. Журналистиката е в много лошо състояние. Уебсайтовете, блоговете се блокират. Запознати сме с ситуацията на Фариба Паю, която е арестувана и не се знае какво се случва с нея. Присувавам комисията да отвори делегация на Европейския съюз в Техеран, за да насърчава провеждането на преговори с тамощите власти по въпроса с правата на човека. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Хегенсин е думата. Господин председател, напълно съм съгласен с казаното от господин Чернаски. Нападенията през юли на беженските лагери в Ашраф могат да се опишат само като жестоки варварски. Мнозина загинаха и бяха а, ранени жестоко. Трябва да видите записите, да се убедите. А как войниците се радват на най-статистическите прояви на насилие и за арестуваните нямаха друг избор, освен да обявят гладна стачка. Бяха а, освободени в резултата на международен натиск едва след 72 дневна гладна стачка. Това са хора, които имат право на сигурен подслон и, да, и на това да се събуждат сутринта живи и здрави. Искам да, под, да кажа, че трябва да подкрепим е мерките на Съединените щати в това отношение. Благодаря, господин Хигинс. Господин Декайзер. Добре. Благодаря, господин председател. Е, просто за да допълня казаното от колегите, е, е, първото, което каза госпожа Гомес, мисля, че независимо от случващото се, независимо от драмата в Иран, ние все така вярваме в политическото бъдеще на страната и в жизнеспособността на гражданското и общество. На второ място, ние определено и категорично е, трябва да заклеймим последните самоубийствени атентати в е, е, Балучистан, въпреки че те са били насочени срещу режима, но пострадаха и мирни граждани. Ние подкрепяме опозицията, но не бихме могли да приемем подобни действия. И накрая смъртното наказание за малолетни и непълнолетни е, това е неприемливо никъде по света. Благодаря. Благодаря. Господин Преда. Колегата Преда. Благодаря, господин председател. Е, и аз бих искал да заклеймя положението в Иран след юнските избори. Признаци за непрекъснато влушаващото се положение е насилието срещу опозицията, агресивното насилие и потискането на свободата на изразяване на мнение. Е, свобода, която е непрекъснато поставена от заплаха поради преследванията на журналистите. Друга, друг сериозен повод за загриженост е, са изтезанията и смъртното наказание. Според е, Amnesty International, броят на е, лицата, е, осъдени и екзекутирани след изборите, е нараснал значително. Подкрепям идеята за е, присъствие на Европейския съюз в Техеран, делегация на Европейския съюз, която би могла да взаимодейства с гражданското общество в страната и по този начин да оказва подкрепа на борците за граждански права и свободи. Благодаря. Благодаря, госпожа Вернан. Благодаря. Уважаеми колеги, искам да направя едно предложение. Човешки права, право въже държава, това са много важни стойности за нас. Трябва, няма, но не е хубаво да говорим за тези неща в четвъртък след обяд. Говорихме преди един месец за смъртта на журналист журналистите, на журналисти, а днес говорим за потъпкването на човешките права в Шри-Ланка и други страни. Може би е хубаво да намерим по-удачно време за такива важни въпроси. Благодаря. Наистина. Би било хубаво да се изказвате по темата, когато имаме процедура на спонтанни изказвания. Сега приключваме тази процедура и господин Орбан има думата. Комисарят. Господин председател, госпожи и господа депутати, позволете ми преди всичко да предам съболезнованията си на е, близките на пострадалите от атентатите в Систан, Балучистан в Иран. Европейската комисия заклеймява е, терористичните актове навсякъде по света. Е, които водят до загуба на невинен човешки живот. Европейската комисия е сериозно загрижена от сегашното положение на правата на човека в Иран, на основните права и свободи. И говорейки по този въпрос, не можем да не говорим и за екзекуциите на непълнолетни, за преследването на различните малцинства – не можем да не говорим за сериозното ограничаване на е, правото на изразяване на мнение. Говорим за изтезаването и малтретирането на задържаните. Не можем да не говорим и за мерките за сплашване и е, преследване на активистите в защита на правата на човек. Европейският съюз е, поддържа преки контакти с Иран и открито заявява своята позиция във връзка с развитието на ситуацията. Европейският съюз поддържа основните права и свободи и всеобщите ценности и е, се смята за задължен да заявява позицията си винаги, когато тези принципи и ценности са накърнени. За съжаление, позицията на Европейския съюз, а и на международната общност не успява да доведе до, положение, до, до подобряване на положението в Иран. През последните седмици много хора са преследвани в Иран. Много от тях са екзекутирани. Е, една от тях, и вие споменахте, Бегнут Шоджаи, е не навършила пълнолетие, когато извършила своето е, нарушение и е обесена независимо от усилията на Европейския съюз е, да бъде променена присъдата и още много биха могли да бъдат екзекутирани. Загрижени сме много и от положението на седемте лидери на Бахайската общност, които са задържани вече повече от 17 месеца и са обвинени в тежки обвинения като шпионаж и пропаганда срещу националните интереси. Последната е, среща, която трябваше да имаме с тях е отново отложена за 18 октомври. Тези е, хора нямат е, никаква ясна перспектива пред себе си, не могат да разчитат на справедлив процес. След президентските избори стотици са задържани за това, че са участвали в протестните демонстрации. Миналата седмица четирима от тези участници в протестите бяха осъдени на смърт. В заключение, ние споделяме загрижеността във връзка с положението на правата на човека в Иран. Комисията внимателно следи положението и всеки път, когато е възможно, апелира към иранските власти да зачитат поетите от самите тях международни задължения в областта на правата на човек. В съответствие с Международния пакт за граждански и политически права и в съответствие с Всеобща декларация за правата на човек. Подобряването на положението в Иран е ключов елемент, е, за да може Европейската комисия да укрепи политическия диалог и сътрудничество с Техеран в бъдеще. Във връзка с зададения ми въпрос, е, ние смятаме, че предвид условията в Иран, не би било особено уместно да се изпрати делегация на Европейския съюз в Техеран. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата. Ще се гласува в края на днешния дебат. Сега продължаваме с 6 предложения за резолюция за Шри-Ланка. Първо господин Ван Орден, една минута. Благодаря, господин